Je vous remercie de prendre... Благодаря, че взехте местата си. Много интересен следобед ни предстои с изслушване от страна на Европейската сметна палата. Това е господин Владислав Балко. След това ще разговаряме с главния директор на ДГ Регио, господин Люметр. Трябва да ви уведомя, че освен това ние проведохме заседание на координаторите. Решихме в пленарна зала идната седмица да проведем дебат по катастрофалното положение на антилите след урагана. Европейската комисия ще излезе с съобщение по темата в Страсбург, така че нашето искане ще бъде удовлетворено. Подробностите по дневния ред ще ви бъдат съобщени чрез електронна поща. Господин Владислав Балко, благодаря за вашето присъствие. За нас то е изключително важно. Принципно Европейската сметна палата и Европейския парламент работят заедно. Ние се опираме на вашия доклад за освобождаването от финансова отговорност по бюджета. Знаем, че от няколко години, освен това, вие изготвяте специални доклади, които са изключително значими за нашата комисия, защото искаме да знаем как се изпълняват политиките по сближаване, регионалната политика във всички държави членки. Това, което съдържат вашите доклади е винаги много прецизно уточнено, важно за нашата комисия. Връзката между вашата администрация и комисия Реджи ще се задълбочи още повече. Освен това имаме споразуменията за партньорство. Много живо се интересуваме от всичко, което ще ни кажете този следобед. И тъй давам ви думата и, и ще ви слушам с голям интерес. Благодаря ви много, господин Омарчи. Добър ден, дами и господа. Много ми е приятно да ви представя специалния доклад номер 2 от 2017 на Европейската сметна палата по договарянето на споразумения за партньорство от страна на комисията, както и програмите по сближаването. Някой вече са чули моето представене в Комисията по бюджетен контрол на 26 юни. Трябва да кажа, че работих отлично с докладчика господин Пирински. Получих и много смислени въпроси и коментари от страна на господин Вон. Днешната ми презентация всъщност е и проява, която доказва нашата готовност да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по теми, които са важни за работата на парламента за работата и на специалните комисии, не само тази по бюджетен контрол. В специалния доклад 2017 ние проверихме дали Европейската комисия е договорила ефективно споразуменията за партньорство 2014-2020 и оперативните програми, за да се цели европейско сближаване и да се изпълнят приоритетите на стратегията 2020. Освен това, ние искахме да видим има ли обосновка на намесите, що се отнася до нуждите от инвестиции и очакваните резултати. Искахме да видим какви са условията и изпълнението. Нашият втори доклад разгледа условностите екс-анте като ние смятаме, че има и иновативни инструменти, които все още не се използват ефективно. Вторият доклад ще бъде предмет на специална оспорваща процедура по Европейския регламент за финансирането. Това ще се проведе с комисията следващата седмица. Но сега нека да навляза в подробности по нашия първи доклад 2-2017. Споразуменията за партньорство между комисията и държавите членки са стратегически планове за инвестиции. Държавите членки посочват техните приоритети за национални разходи по европейските структурни и инвестиционни фондове за един 7 годишен период – те бяха договорени през 2014 година. До декември 2015 година комисията договори 387 оперативни програми по съответните фондове за регионално развитие, социалния фонд и кохезионния фонд. Нашият одит включи анализ на времевата рамка за преговорите, оценка на вътрешните процедури за преговори, задълбочен анализ на партньорските споразумения и 14 оперативни програми от 5 държави членки – Испания, Ирландия, Хърватия, Польша и Румъния. Имахме и проучвателно посещение в Дания. Разговаряхме с служители на комисията и на държавите членки – Разговаряхме и с постоянните представителства в Брюксел. Допитахме се и до експертите. Принципно установихме, че Комисията е договорила ефикасно партньорските споразумения 2014 до 2020 година, както и оперативните програми по сближаването. Тя е приключила преговорите с държавите членки в предвидения срок. Фокусирала се по финансирането на стратегията Европа 2020, но комисията не е успяла да хармонизира механизмите за финансово наблюдение между фондовете. Не е успяла и да стигне до последователна дефиниция на показателите за изпълнение, що се отнася до резултатите. Освен това, Имаме един доста голям брой от показатели, както и необходимост от допълнителни данни, за да се види влиянието от фондовете на Европейския съюз, но всичко това води до твърде голямо административно натоварване. Нека вляза в подробности по процеса. Законодателният пакет при изближаването 2014-2020 година беше прият през декември 2013 година. Пет месеца по-късно от предходния програмен период. Въпреки това, държавите членки представиха партньорските споразумения на време и като средна стойност комисията ги прие в рамките на 5 месеца, един месец по-бързо в сравнение с националните стратегически референтни рамки по предходния период. Освен това, вече 2012 година комисията започна неформални преговори на практика с държавите членки. Излезе и с документи за позицията за основните предизвикателства за всяка държава членка. Държавите членки представиха техните проектни оперативни програми на време. Комисията ги прие в рамките на предвидените срокове. И като средна стойност имаме сравнимо с предходния период но преговорите по оперативните програми между комисията и държавите членки бяха по-трудни в сравнение с предходния период, заради допълнителните изисквания като ексанте, както и изискванията да е по-ясна логиката на намесата, проблемите с ИКТ и проблемите с качеството качество на първоначалната документация от някои държави и членки. Ние направихме своите препоръки. Би трябвало комисията да предостави достатъчно време, за да може да се приключат преговорите. На второ място акцента при разходването при сближаването. Ние установихме, че споразуменията за партньорство са ефикасен инструмент за заделяне на средства по тематичните цели и инвестиционни приоритети. Може това да се придружава от анализ на нуждите за развитие и инвестиционните приоритети. Принципно изискванията за тематична концентрация бяха изпълнени, дори преизпълнени. Принципно постижението на стратегическите резултати ще изисква доста съществено финансиране от националните бюджети. То отива отвъд разходването по ЕСИФ. За това би трябвало да поискаме от комисията да използва по-активно програмирането на фондовете. Би трябвало и финансовата информация по програмите винаги да се проверява, да се види дали са изпълнени изискванията за тематична концентрация. Възоснова основа на своите наблюдения. Ние смятаме, че комисията трябва ефективно да следи за изпълнението на изискванията по тематичната концентрация. Също така, ние заключихме, че тематичното концентриране е достатъчно осигурено с финансови средства. И сега пристъпвам към най-съществения въпрос. Това води до съчетаване на приоритетните оси, дефинирани в държавите членки, също инвестиционните приоритети и броя на регионите, които са обхванати от оперативните програми. Тук ви приканвам да се запознаете с тези три измерения, залегнали в доклада. И за този цикъл, сега или следващия път, да разгледаме триизмерната матрица в приложение 3 на страница 89 от доклада ни. Уверен съм, че това няма ще се съгласите, че това не означава упростяване. Има също а, подход, който е свързан с а, финансовото наблюдение върху инвестициите, които се различават между а, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, докато Регионалният фонд напълно е в съответствие с инвестиционните приоритети и всеки приоритет обхваща е една сфера на намеса. Това означава наблюдаване на напредъка. Не е ясно колко средства ще отидат за използване за реализиране на приоритетите, които са предвидени в регионалния фонд. Има разлики между подхода по отношение на регионалния и на социалния фонд. И аз ви приканвам да се запознаете с графика 15 на страница 74, която е много ясна в това отношение. За Европейския социален фонд има много повече силни страни, отколкото слабости и обратно. Има резултат и показатели за общи резултати, само по отношение на социалния фонд има конкретни индикатори по отделни програми. Те са повече от 2955 за регионалния фонд и 1976 за социалния фонд. Това създава затруднения с наблюдаването на изпълнението на тези показатели и с агрегирането на данните. Освен това, разходите за целта, за събирането на данни, също ще бъде твърде висока. Въпреки това, ние считаме, е добре да има по-качествени данни. Това би било полезно за периода след 2020 година. Също препоръчваме комисията да определи обща терминология за това какво означава резултат и изпълнение и предложенията за секторните регламенти да спазват тези, реглам... тези изисквания за дефиниции. Предлагаме това да стане в становището ни от тази година за промяна на финансовия регламент. Трябва да се направи анализ за специфичните програми за 2014 и 2020 и съответните показатели, за да видим кои са най-релевантни, кои са най-подходящи, за да се види какъв ще бъде ефекта от намесата на Европейския съюз. Държавите членки не трябва да прилагат ненужни показатели по отделни програми, освен ако няма изменения в програмите. Това вече се прилага по отношение на сегашната програма. Следва да се имат предвид и оценките, както през предходния период. Това зависи от резултатите а, от анализа на данните. Освен това се изисква сътрудничество между държавите членки, които системно да събират и да остъпщават за събраните данни на комисията. Резултатите обаче няма да се публикуват, докато държавите членки не предоставят необходимите допълнителни данни доброволно. Препоръчваме комисията да разпространява сред държавите членки най-добрите практики по отношение на оценките, за да се види кои са ефектите от намесата на Европейския съюз, държавите членки да могат да усъвременят своите планове за оценка, като отчетат тези най-добри практики. И в заключение, считаме, че различните изисквания в регламентите по отделните фондове и данните за изпълнението и за резултатите, така както ги посочих сега, представляват една основна слабост в сегашната система. Затова държавите членки ще трябва да разработят системи за наблюдение на изпълнението по отделните фондове, като осъвременят методологиите и примахнат ненужните показатели. Остава да се види дали ще се прилагат тези данни за постигане най-добри резултати. Също препоръчваме да се използват данни от годишните доклади за изпълнението и за оценки, за да се прави сравнителен анализ на изпълнението и на спазването на отделните показатели като се извлекат и полуки за 2014-2020. Освен това, трябва да се има предвид и кохезионното финансиране след периода 2020 година. Господин председателю, дами и господа, в заключение искам да обобщя това, което е заложено в заглавието на доклада. Комисията е била ефикасна в изпълнението на тези споразумения с по-добра насоченост към изпълнението на заложените мерки и стратегии. Това е всичко. Благодаря ви. Je vous remercie infiniment pour cette communication très détaillée. Nous avons... Благодаря ви за тази, това много подробно представене. Има ли депутати, които биха желали да се изкажат? Господин Вилтенберг. Благодаря ви. Благодаря за интересната презентация. Това е много цялостен доклад. Той е изключително важен. Радвам се, че вие сте установили, че споразуменията за партньорство е, и преговорите водени от държавите членки са положително, с положителни резултати. Все още има някои проблеми. Например, в Румъния управляващи органи има проблеми с информационните технологии. Как могат държавите членки след 2020 могат да се подготвят по-добре? Има ли конкретни препоръки към тях, така че държавите членки да могат да избегнат проблеми? Също показателите за услугите, за изпълнението бъдат малко недоумени у мен, тъй като мисля, че ние се бяхме договорили по тези въпроси, а от доклада излиза, че остава да се свърши още много работа. В каква степен има връзка между всички тези показатели и целите, които са поставени? в регламента за общите разпоредби? Има ли изобщо някаква връзка между тези показатели а и резерва за изпълнението? Надявам се, че ще можем да разгледаме тези въпроси отново, за да предлагаме едни по-добри услуги в бъдеще и да можем да следим в каква степен инвестициите и нашите усилия водят до постигането на най-добри резултати. Благодаря ви за вашата работа и се надявам да отговорите на поставените въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Балко, за интересния доклад не можех да следа така по-задълбочено, защото нямах е, разпечатка на доклада, за да видя точно какво имате предвид. Ще го направя допълнително, но имам следния въпрос. Вие говорихте много и се работили много по партньорските споразумения парламента, господин Фонистера е, работят по този въпрос и преговарят с е, съвета и комисията и парламента е, залага много на принципа на партньорството именно на неговото задълбочаване и засилване. През последните години водихме в регионите, в регионите много разговори и винаги стигме до извода, че принципа за партньорство не се прилага на практика така, както би трябвало, както е предвидено, а с много прилага се по начин, който гарантира по-малко права, много по-малко права на участващите в е, въпросът ми е, е, имате ли някакъв опит, е, имате ли факти, събрани от вашите наблюдения за това, че се спазва принципа на партньорство и дали това отговаря на, на изискванията, за да можем следователно да дадем съгласието си за дадено партньорско споразумение. И Казахте, че всичко, което е записано в регламента, не означава непременно упростяване, но бихте ли дали а, една обща така оценка на условията, предварителните условия? А, е, в някои държави членки а, е, това е довело до а, е, забавене, отлагане а, при осъществяващето на важни проекти. Аз лично е, смятам, че въпреки всичко е, има смисъл в това, тъй като е, качеството на проектите, това ще доведе до по-добро качество на проектите, по-устойчиви проекти. Но как смятате вие, трябва ли да продължим по този път или може би с оглед бъдещето на кохезионната политика да помислим за задълбочаване, за здравяване на този принцип или пък смятате, че е твърде сложно е неговото, твърде сложно сложно е изпълнението на е, ексанте. Условията и трябва да се е, упростят също там. Благодаря за зелените. Ačiū pirmininkė, ačiū audito rūmų už pristatytą e, savo darbą. Iš tikrųjų, darbas reikalingas. Благодаря много на Сметната палата. Наистина работата ви е много важна и интересна. Според мен тази ваша оценка е много важна за бъдещите решения, които ще се вземат. Аз съм сред тези, които сте се занимавали с този въпрос, с изработването на проекти и някои неща все още не мога да разбера. Например, когато е, говорим за този период от, е, за 2014-2020, например. Днес, е, сега сме септември 2017, все още не са започнали проектите, предстоят плащанията. Сроковете а вече тече втората половина от този период. Е, регионите и инвестират само от, е, чрез финансовата помощ, която получават от Европейския съюз. 80% са европейски средства, което означава, че е, две трети от времето вече, две, т.е. в продължение на 2-3 години, ние не сме могли да направим никакви инвестиции. В държавите членки липсват финансите, европейското финансиране се бави и остават още две години, за да се осъществи осъществят е, целите инвестиции, което означава, че сега трябва да се ускорят темповете, е, е, процеса на финансиране трябва да се ускори също и това може да доведе до допълнителни грешки и за това въпросът ми е, не смятате ли, че в следващия период от 2020 нататък ще трябва да се коригират тези грешки, за да може след 2020-2022 да започнат да се изпълняват проекти или пък нещо друго имате предвид, нещо друго си представяте. От една страна да да, да правим е, устойчиви инвестиции, от друга страна е, това да не подкопава способността, да, да не изостават възлагането на договори, за да не става така, че да бъдат прогонени инвеститори да търсят да възлагат другаде, да търсят да инвестират другаде. Сега, днес преди обяд разговаряхме за различията между отделните региони. И е, е, например, Литва е един от е, един цялостен район, държавата е район, но в този регион има различие също. Няма е, нито едно споразумение, партньорско споразумение, което е, за един район в дадена страна което да получава допълнително подпомагане, подкрепа. Значи по-развитите региони получават повече инвестиции, в крайна сметка, отколкото слабите, а слабите винаги все повече изостават. Благодаря. Следващият оратор има думата. Госпожа Дамато. Благодаря ви господин Балко. Както казахте, държавите членки и комисията са дефинирани целите. Има редица показатели, обаче, които са заложени на много високо ниво. Някои от дефинициите не са добре координирани. При преговорите за новия регламент следва да се отчетат тези слабости. Доколкото разбирам, палатата е съгласна с нещо, което ние многократно сме заявявали в комисията Реджи, да получим предложението на комисията за периода след 2020 на най-ранен етап, за да се проведат смислени и своевременни преговори между парламента и съвета и да се избегнат забавения в сключването на споразуменията за партньорство и на оперативните споразумения. Защото повечето от оперативните програми сега бяха прияти между ноември и декември 2015 година. Какво означава това за разходите, може да се види. Вие споменахте, че има проблеми а, с информационните и технологии и това затруднява обменя, обмена на информация. А, има забавене с въвеждането на новата система. Има разнообразно прилагане, което осложнява нещата за местните регионални власти. Ако искаме ме, това не е пътя, по който трябва да вървим. Може ли да поясните дали този проблем е разрешен и как възнамерявате да се процедира в бъдеще по оперативните системи? Същия въпрос искам да задам и на Европейската комисия. Благодаря, колегата Нилсън има думата. Благодаря ви. когато се подготвяхме за програмния период 2014 2020, аз представлявам един регион от Северна Швеция и бяхме силно критични по отношение на това как шведското правителство е обсъждало сключването на споразумения за партньорство с Европейската комисия без участието на регионите. Въпросът ми е дали сте разгледали този въпрос и по какъв начин държавите членки са ангажирали регионалните и местни власти в тази работа, какъв е резултатът, имате ли някакви препоръки към държавите членки в това отношение? Зная, че са отправени препоръки към комисията, но какво да кажем за препоръки към самите държави членки? Благодаря ви, че посочихте трудностите сега имате възможност да отговорите за десетина минути на точните въпроси, които бяха поставени. А също от моя страна имам въпрос. В а, вашия доклад вие посочвате, че няма сближаване между изпълнението и тематичните цели. Какви са тематичните цели точно, които са най-слабо изпълнени? относно тематичните цели за устойчиво развитие и за преминаване към економика с ниски емисии на СО2. По какъв начин могат да бъдат постигнати тези цели? И ще съм ви признателен да отговорите на конкретните въпроси, които ви бяха зададени, за да може да излезем от това заседание с по-ясна представа. Благодаря, господин председател, за всички е, коментари и бележки от 6-7 е, депутата. Е, това говори за особен интерес сред вас като законотворци. И аз съм доволен, че господин Милтенбург каза, че вие като комисия за регионално развитие обръщате особено внимание на този проблем, изготвяйки е, текущата финансова рамка. Колкото до някои въпроси, например от господин Робен и други, решението, отговора на този въпрос може да бъде, да дойде по-скоро от е, страна комисията, отколкото от е, сметната палата. Ние даваме своите коментари и бележки, формулираме 6 препоръки и заключения. Всичко това бе дискутирано в едно състезателно производство и е, с е, представители на комисията, аз бях там с моя екип. Бранислав отговаряше също, отговаряше и за провеждане на тази състезателна процедура, състезателното производство и той може да отговори на конкретни въпроси, които поставите. Затова ще му дам думата сега. Друг от водещите също присъства сред нас и той може да ви даде допълнителна информация. Заповядайте. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите по начина, е, в реда, по който бяха зададени. Ще е, помоля след това господин Бернар, ако има какво да добави, да го направи. Първо на господин Ван Милтенберг по въпросите за ИТ. Това е, бе въпрос засегнат и по-нататък в четвъртия зададен въпрос. Нямаме е, конкретни препоръки към държавите членки по проблемите, на които се натъкахме в параграф 55 и по проблемите е, с а, е, информационните технологии. Но това попада в е, ексанте условията. Трябва наистина в държавите членки да има съответните ние капацитет а, за а, IT капацитет. Това, на това ще посветим допълнителен доклад, който ще излезе скоро или в началото на следващата година. Втората част от е, въпросите на господин Милтенберг беше за отнасяне до показателите и регламента за е, временния регламент. Всъщност показателите са на лице, но проблема е, че те са твърде много, застъпват се, преповтарят се твърде много програми, твърде много конкретни показатели, различни показатели, а, е, с които а, е, се измерват едни и същи неща по различен начин. Това много отежнява е, изпълнението и постигането на конкретни резултати. Това беше по първия въпрос. След това госпожа Крео попита за принципа за е, партньорство и дали той не е подкопан от е, това, че местните е, органи участват в по-малка степен в процеса на договаряне. Ние не отправяме конкретна критика по този въпрос в нашия доклад, не му отделяме специално място защото смятаме, че при тази процедура на, на обозначаване от държавите членки към, към комисията зависи от националното законодателство на държавите членки. Колкото до предварителните условия, те са една от двете теми на втория ни доклад. Повече от това едва ли можем да кажем, защото следващата седмица предстои е, състезателно производство, но идеята е следната. Новаторството е добро, иновациите са окей, okay, но на място все още не, се, не е постигнато всичко. Защо? Защото е, проверки са направени в своето начало и за последно 2016. Е, е, След 16 обаче няма проверки за това дали предварителните условия и акцента условията са е, изпълнени. Така че това ще бъде един от критичните моменти в нашата преценка в последващия доклад. Трети въпрос е от господин Опе и се от нас беше е, се до следното до каква степен сме закъснели в изпълнението на програмите. Да, често съществува такъв риск и е, че колкото е, по е, наближава края на процедурата, колкото по-напред, толкова повече е, така по-склонни сме да, да изразходваме средства, но е вътрешно съществуващ риск е, е, е това и ние сме го констатирали. Е, комисията го е констатирала е, също ние, е, това се съдържи в нашата препоръка към е, комисията, е, която е прията от парламента и от съвета. Принципа на партньорство зависи от това държавите членки да кажат кой е партньор на комисията. Това е вече въпрос на национално конституционно право това е което имам да кажа, ако е, не съм е, бил изчерпателен, колегата да ме допълни. Съвсем бързо, е, ако обичате, и след това ще чуем какво има да каже комисията. Да, обсъдихме принцип, партньор, принципа за партньорство. Държавите членки всички са създали партньорства, за да разработят партньорски споразумения – ударението в нашия одит не е върху това. Това не е основната тема на нашия доклад, а именно при изпълнение на принципа на партньорство. Само да кажа, че ще е трудно да се прецени качеството на едно партньорство. Можем да го оценим чрез е, е, количеството срещи, заседания, участници. Е, това е количествената сега. Колкото до качествената ще бъде доста трудничко да се прецени, тъй като това ще зависи до голяма степен от ангажираността, от чувството за да, така, собственост върху даден проект. Официално обаче държавите членки, които сме разглеждали, са се съобразявали с много от изискванията за партньорствата и обикновено наистина въвличат е, съответните е, участници в е, диалога. Благодаря, председателя. Благодаря ви за е, отговорите. Вие наистина така предизвикахте е, комисията да излезе с, да изготви законодателно предложение за следващия мандат. Аз съм съгласен с вас. Съгласен съм, че има нужда да се опростяват нещата. Опростяване Е, плюс е, законодателно предложение, което да е, бъде изготвено в един разумен срок, това ще са най-добрите условия за така изпълнение на бъдещите програми. Вие знаете какви е, трудности е, проистичат е, и от кратките срокове и забавенето, а сега ще дам възможност на комисията, представителя на, госпожа, на генерал дирекция Реджи да коментира по въпроса. Имате думата. Пет минути. Да, тук сме. Благодаря, господин председател. По самия доклад Комисията благодари на е, Сметната палата за коректния, обективен е, преглед и е, въпреки закъснялото приемане на многодишна финансова рамка и съответния пакет, ние успяхме да се споразумеем по партньорските програми на време и така бяхме проактивни, за да компенсираме това забавяне от правна гледна точка. Хубаво е, че не само процесуално е, и е така, от гледна точка на сроковете сме се справили, е, но комисията успя да договори и по така енергично програмите, програми, които да са в духа на приоритетите от Европа 2020. Поради краткото име ще се спра на няколко от въпросите, които изброява и комисията, много от тези неща се отнасят до бъдещето и са извън обхвата на този доклад, но тъй като генерал директор ще дойде тук след малко, на него може да зададете, към него може да отправите по-далеко така стратегическите въпроси, свързани с бъдещето, е, както и с разпределение на времето и сроковете, свързани с многогодишна финансова рамка, той ще може по изчерпателно да отговори на въпросите ви. По въпроса за показателите. Съгласни сме с съда, много са те. с, извинете, с сметната палата, те са много. И в момента комисията разглежда различни конкретни показатели за различни програми, защото имаме всъщност стотици програми и забелязваме, че въпреки е, този, това многообразие, понякога и ние същи показатели се ползват. Е, опитваме се да видим дали могат да бъдат е, извле, извлечени, изведени общи европейски показатели. Е, спомена се тук инвестиционна така е, празнота, вакуум от 2-3 години. Е, в края на следващата финансова рамка ще имаме все още 6 години, така че малко време ни остава още. Разбира се, не бива да отслабваме темповете гледаме на тази политика не е изолирано от е, съответния програмен период. Ако разгледаме четирите програмни периоди, ще видим, че е, потока инвестиции е доста стабилен, защото когато един е, програмен период започва бавно току-що, следващия свършва. 2013 37% от фондовете, според първоначалната ни оценка, бяха изразходвани в годините 13, 14, 15. Значи доста е, закъснели бяха. Но успяхме да осигурим по-така е, е гладък е, инвестиционен поток в регионите. Около 40% е подбора, е, е степента на е, темпото на процента на подбрани проекти по програмите НАЦ-2 и региони НАЦ-2, е, тук нещата опират до национални политики. Комисията ще ги подкрепя, разбира се, но държавите членки трябва да имат собствена национална и регионална политика, която ние, разбира се, ще, ще подкрепим, но не искаме да налагаме на никого такава политика. Е, по показателите ще ви препратя към 16-ти е, е, член от този доклад, представен на комисията, прият края на 15-та. Е, и ще видите там, че сегашната система на показатели е много по-добра в сравнение с предишния програмен период като ни дава възможност да информираме да дъкоплатеца за това как се харчат неговите средства. Това е така подобрение е, в това отношение. И очевидно в края на тази година ще започнем да е, отчитаме изпълнението на тези показатели и цели в рамките е, на всички програми. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря и за обмена на мнение с комисията. Е, това, което казах в началото на, на е, заседанието. Разбира се, има е, комисия по бюджетен контрол, която ще си поема отговорностите, но разбира се, има и други, много други комисии, които проявяват особен интерес към този доклад което е, е така добър признак за е, е нашето придвижване към една по-добро, е, по-добри резултати от е, нашите, е, изпълнението на нашите фондове и политики. Сега е, една кратка пауза от 10 минути, докато дойде следващия ни гост.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 Bien. Nous poursuivons notre... Продължаваме с дневния ред. Благодаря ви, че заехте местата си. Merci. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette... Имаме удоволствието този следобед да кажем добре дошъл на господин Марк Люметр – Става дума за редовната размяна на мнения. Знаете, че генералният директор е на наше разположение. Той ще отговори на всички наши въпроси. Но разбира се, трябва да организираме дебата, като се насочим към най-важните въпроси. Освен това, ще искаме и някои пояснения решихме генералният директор да вземе отношение по наскорошното съобщение на комисията по интелигентната специализация и актуалното състояние на прилагането на програмите на политиката за сближаване. Ние току-що разговаряхме с Европейската сметна палата. Трябва да поговорим и за актовете е, за делегиране. Е, вие знаете, господин Леометр, че ще обърне внимание на някои стратегически въпроси за бъдещето на политиката на сближаване – въпреки че вече имаме някои отговори от комисаря Крето. Давам ви думата, след което ще чуем координаторите и членовете на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, почитаеми членове на комисията. Може би трябва да добавя само още нещо. Мисля, че трябва да поговорим и за комуникацията, но сега ще се опитам накратко да очертая основното за да имат достатъчно време за размяната на мнения. Ние приехме наистина съобщението относно интелигентната специализация. Съобщението не е озаглавено по този начин, но то беше прието през юли, точно преди лятната вакансия. Според комисаря Крето и ГД Регио, тук не става дума за някакво рутинно съобщение. Напротив, съобщението е изключително важно и дори бих казал стратегически важно. То показва ясно, че новаторството е в основата на нашите политики, дори и през този период. Като основната роля на новаторството ще бъде консолидирана в бъдеще. Нека първо обясня какво се обобщава в съобщението. Имам чувството, че ние не си даваме сметка за големите постижения чрез политиката на сближаването. Това са постижения и в подновяването на обществените политики. Някъде 2008-2009 година тръгнахме от едно понятие, което се разработваше в академичните кръгове, но сега, 10 години по-късно, Европа е начало на изпълнението на това понятие, тази концепция. Аз познавам един от академичните бащи на този подход. Всичко се случи благодарение на кохезионната политика и механизма на ексанте условностите. Тъй като това беше едно от условията за правене на разходи по новаторски проекти в рамката на кохезионната политика. Това беше и скрития ефект на лоста – Нещо друго много важно. Принципно, ние нямахме проблем с изпълнението на ексанте условностите. Тези предварителни условия бяха възприяти много добре Възоснова на бройката на стратегиите за специализация мога да кажа, че има защо да сме удовлетворени. Същевременно няма как да не си дадем сметка, че все още рез... революцията не е приключила – Основният императив е стратегиите да бъдат нещо повече от един документ, да бъдат референтната рамка при определяне на конкретната насока на даден проект. Те трябва да бъдат използвани от управителните органи в цяла Европа. Това е много важно – тъй като ние разполагаме с внушителна сума за иновациите чрез политиката на сближаване. Това са над 70 милиарда за настоящия период. Почти толкова, колкото Хоризонт 2020, цялата програма. Но има и някои елементи, които не са толкова радващи. Може би не сме създали възможно най-добрите условия за всички. Ще спомена три области за подобрение в близкото бъдеще. Три области, на които искаме да помогнем. На първо място здравето на инновационните екосистеми. Знаем, че тези системи не винаги отговарят на нуждите и потенциала на местните економики. Опираме до структурата, до стимулите – до различните подходи, до академичните кръгове, научно-развойната дейност и така нататък. Следователно, за да се направи подобрение, отново трябва да мислим за кохезионната политика. Със сигурност имаме възможност да преосмислим предварителните условия за следващия период и по този начин да стигнем до добри структурни реформи е, в тези иновативни екосистеми. Бихме искали да осъществим положителна промяна. Затова работим заедно с ГД разработки. Анализираме Хоризонт 2020, който се отнася пряко до подобряване на качеството на екосистемите. И мисля, че сме постигнали доста голям напредък. Втората област на подобрение е много ясно видима Необходимо е стратегиите за интелигентна специализация да не бъдат интровертни, да не бъдат разработени само от един конкретен регион, който се занимава с самия себе си. Трябва да се съобразим и с световната економика, нейното развитие, веригите за създаване на стойност – Специализацията също така означава и да намериш партньори, тези с които да си сътрудничиш. В момента мога да кажа, че едва започваме. Ние създадохме тъй наречените тематични платформи, по индустриалната трансформация, енергетиката и агрохраните. Виждаме обаче, че създаденото не дава възможност на региони, които желаят да инвестират съвместно по някакъв проект, да го направят, например да развият някакъв нов производствен процес. Те не могат да съберат средствата си и да изпълнят проекта. Това е нещо, по което ще помислим много сериозно, особено за следващия период. Но със сигурност в близко бъдеще ние ще разчитаме и на техническата помощ, която се управлява от ГД Регио и с тези скромни средства ще се опитаме да мобилизираме тези, които желаят да сътрудничат. Накрая И така стигам до най-важния политически опит при интелигентната специализация. Според нас това е най-добрият старт за регионите, които са в тъй наречения индустриален преход. Знаем, че има такива. и е, знаем, че поради своите исторически отрасли, като например стоманодобива или текстилната индустрия, се развиват по определен начин. Ние можем също така да очакваме тук да видим и въгледобива, който със сигурност ще приключи, ако не сега, то до няколко десетилетия. И въпросът е как тези региони да започнат отново да развият нови отрасли. Това е сериозно предизвикателство. Много от европейските региони вече десетилетия наред се опитват да се преобразят. Според нас, стратегиите за интелигентна специализация – са по-добра отправна точка от това, което е правено до сега. И в този случай ние ще отправим покана към самите региони с специфични характеристики. Ще се опитаме по този начин да видим кои от тях са достатъчно мотивирани за да се тръгне към този подход. Те ще бъдат подкрепени с всички средства на службите на комисията, всички служби, които имат достатъчно експертност и могат да откажат и техническа помощ. This, I think, мисля, че това са основните акценти на съобщението относно стратегиите за интелигентна специализация. Но може би най-важното послание е това, че ние сме твърдо убедени – Кохезионната политика може да отключи огромен потенциал в Европа, що се отнесе до предизвикателствата, свързани с индустриално пренасочване и различните проблеми на стопанските отрасли в Европа. Затова и тук трябва да се инвестира дългосрочно. Ние стигнахме до тези изводи, защото виждаме, че на регионално ниво идеята се възприема много добре и наистина мобилизира. Това по тази точка. На второ място искам да се спра на прилагането на програмата. Тук резултатите са по-малко насърчителни. Разполагаме с последните данни и с последните прогнози, изпратени ни от държавите членки. През месец юли не сме особено удовлетворени от това, което видяхме. Има още какво да се направи, но това, което е насърчително, че подбора на проекти бележи рязък скок през последните 12 месеца 25% от средствата, които са на разположение за периода, т.е. една четвърт от средствата. вече са заделени за определени проекти. В сравнение с 12-те предходни месеца сме постигнали ръст от 15 на 40% при подбора на проекти. Това се отразява също и върху заявките за плащане и извършването на плащания. Когато става дума за конкретни искания за плащания, ние забелязваме, че има изоставане. Дори за периода 2007-2013, която не се характеризираше с особено динамичен старт. И това ще доведе до положение, при което наличните средства, заделени в бюджета за 2017 година, за плащания няма да могат да бъдат освоени през настоящата година. Това е жалко, но такова е положението, в което се намираме. процеса на догонване по конкретните искания за плащания все още не се е реализирал. По иновативни действия в градовете ние сме представили пред Европейския парламент и пред съвета проект за делегиран регламент, регламент за удължаване на максималния срок на действие на иновативни проекти за действия в градовете, които сме подбрали. Това не е с обратна сила. Ще се прилага при следващите покани за представяне на предложения, предвиден за месец ноември. Ние сме убедени, от е, подадената обратна информация от е, градове и градски зони, където имах успех при първата покана за подаване на заявление. Сега се вижда, че тригодишният период е твърде кратък, за да могат е, да бъдат извлечени полки от тези проекти и евентуалният ефект от тях и прилагането им на други места. Това предлагаме да се направи чрез проекта за делегиран акт, да се удължи срока на проектите от 3 на 4 години. Относно предвидените мерки за комуникация, бих искал да ви запозная с най-последните данни. Сигурно си спомняте, че имаше съвместно предложение. План за действие от междуинституционален характер, който да има обвързващ ефект за държавите членки, Европейския парламент, Комитета на регионите, Комисарите Крецо и Тайсън направиха това предложение през месец юни. От наша страна, от тогава насам, ние работим по нашия план. Искам да спомена, че сме постигнали значителен напредък four strands, uh, all... За изключването на четири направления. Първо, за общата кампания за информиране на обществеността от по-класически характер, наречен Европейския съюз, постига резултати в регионите. Ние сме в окончателния етап на подготовка и това следва непосредствено усилията, направени, направено от а, комисията за инвестиции, направени със средства от Европейския съюз, проекти по кохезионната политика, включват също проекти, които се финансират от ЕФСИ. Ние сме доволни, че проектите в сферата на политиката на сближаване са получили доста място в комуникационната кампания, наречена Европейския съюз инвестира. Ако минавате през летище Филмичино, например, доста натоварено летище, ще забележите големи билбордове по проекта Помпей. Той е много привлекателен проект. Моето лично мнение беше, когато го видях, е, че снимката е изключително впечатляваща, много убедителна също. Вече постигнахме доста висока степен на, на видимост е, по проекти, които се финансират в сферата на политиката на сближаване – но сега ще проведем и конкретна комуникационна кампания, наречена Европейския съюз постига резултати в регионите. Също се пристъпва към излъчването на така наречените младежки посланици. Ще има широко използване на социалните медии и посланията ще бъдат насочени към техните връзници. От 6 до 12 месеца ще са необходими, за да организираме, да задействаме дебати сред гражданите по кохезионната политика и техните очаквания от нея за в бъдеще. Ние сме избрали вече своя партньор за целта. Това е съвета на европейските общини и региони. Целта ни е да се проведат 16 подобни диалога с гражданите по кохезионната политика през следващите от 6 до 12 месеца. Ние също искаме да имаме партньорство и с подбрани медии, които ще излъчват повече репортажи по проектите през тези 6 до 12 месеца. Аз съм наясно и се радвам, че и Европейският парламент и депутатите, особено някои от тях, са изключително активни в настоящия момент по тази съвместна мобилизация за да се подобри познаването на проектите в областта на кохезионната политика, които се осъществяват. Благодаря ви за това ясно, конкретно представене, което беше много добре структурирано. Сега ще пристъпим към първия кръг от въпроси. Ще започнем от координаторите. Давам думата на Ван Нистелрой и моля всички останали колеги от тази комисия да работят в сферата на интелигентната специализация, да съобразяват с тези принципи. Ние очакваме следващата седмица речта по състоянието на Съюза. Надяваме се, че речта на Юнкер ще бъде също толкова ясна, колкото вашата. Вие бяхте много ясен. Знаем, че сближаването е едно от големите предизвикателства пред нас. Искам да кажа няколко неща за интелигентната специализация. Ние знаем, че когато преговаряхме по регламента, искахме той да стане много по-силен регламент. Госпожа Хюбнер, Хюбнер когато тя беше комисар, после го пое господин Хан това досие. И ние искахме да се адаптира нашата политика към новата економика, към новата социална ситуация. Успяхме да го постигнем. Ние засягаме териториалното измерение на европейските политики в случая, тъй като от една страна имаме Хоризонт 2020, има оценки, които показват, е, че има повече е, хора в университетите, които работят е, по тези въпроси. Но въпреки това се реализира изоставане. Това са изводите от оценките. Вие казахте нещо в този смисъл, но аз не видях някъде да е посочено, че, че в рамкова програма 9 и Хоризонт 2020 ще внесем корекции, за да нямаме автомобил без колела. Ние очакваме в интегрираната политика на Европейската комисия да застъпя тези въпроси. Ако имаме определени стълбове в политиката, трябва да сме наясно и какво означава интелигентна специализация. Генерална дирекция Регио трябва да не допусне изоставане. Комисията върви стъпка по стъпка, но това, което липсва, е свързано с оценките. Сега трябва по-интегрирано да предприемем следващите стъпки. Това е основното, което исках да кажа. На второ място, по комуникацията. Радвам се, че сте започнали този процес. Заедно с Комитета на регионите, има съюз за съвместни децентрализирани дейности в областта на сближаването и ние трябва да използваме тази възможност, тези нови инициативи. Трябва да се използва на личното финансиране, за да се покаже добавената стойност от нашите политики. Има толкова много проекти, има много хора, които са получили помощ, много дружества са получили подкрепа но някакси всичко това се размива а, и общото впечатление, е, че Европа а, не а, постига конкретни резултати. Така че нека да тръгнем от хората, които са се убедили вече, че всичко това действа. Нека да представим програмата Еразъм за определен период. Трябва да има хора, които да могат да се изказват за резултатите, които са постигнати до сега. Това би било много добре. И последното, което искам да кажа, с колегата от групата Алде, Алденберг, ние бихме искали да се подпомогнат у нези, които мислят по нов начин, да бъдат ласирани нови инициативи в Европа, като тази, наречена авангард. ако няма достатъчно инструменти и средства за реализирането на подобни проекти на европейско ниво. От друга страна, все смятат, че това са проекти, които не са достатъчно конкретни и ако няма налична фабрика, не могат да бъдат отпуснати средства. Т.е. липсва нещо на високите нива в Европа и вие го споменахте. Трябва да предприемем инициативи. Унези, които са готови да направят нещо, трябва да вървят по-бързо. Имаме 21 милиарда резерв за изпълнение. И онези, унези, които изпълняват 95% вече, не могат а, да реализират политиките си. Ако имаме подход, който се базира на постигането на резултати, не трябва да се равняваме по най-бавните. Тези, които имат добри постижения, трябва да имат и по-ускорена писта за развитие. Благодаря ви много. От групата на социалистите не виждам координатора все още. Елена? Не, добре. Господин Милтенберг за Алде. Аз лично съм особено удовлетворен от акта за де, по делегация и разширяване на а, новаторските действия за градските райони. Мисля, че това е много важно. Изключително по отношение на откритата програма, отворената програма. Ние обаче ще усетим резултатите, ще видим резултатите след 2020 година. Е, и финансовите средства на наше разположение за новаторство и за е, проблеми с общностите, общините в е, градските райони са изключително важни. Работи се за увеличаване на новаторството, иновациите в европейски региони и тези документи са изключително важни, защото регион... стратегията за регионална иновации е по интелигентната специализация, която от 2014 е ново понятие, е до сега много успешно, доведе до по-добре фокусирани е, новаторски действия в регионите и е, се надяваме, че ще ни доведе до е, по-положително економическо развитие. Надявам се това да продължи и след 2020 година. Много е важно, каза и господин Ван Нистелрой Това беше, е, е, имаше новаторски инициативи, които е, заслужават нашето внимание. Е, имаме е, парите от ЕФСИ. Понякога обаче нашите проекти са твърде крупни, за да се финансират чрез транснационални, е, по транснационални пътища. Може би ще да търсим други възможности. Какво мислите за Интерег е, групата, е, което може да доведе до по-така е, осезаеми инвестиции на място? Има ли такава възможност? И второ, е, съществува възможност за 15% от наличните средства е, от е, е един от фондовете, които се използват извън а, обхвата на програмите. А, е, аз смятам, че този процент не е достатъчен. Бихте ли казали малко повече по въпроса? Какви са вашите очаквания? И второ, управителните а, органи. Е, можем ли, е, какви стимули могат да се използват там? Е, регламента на член 50 от регламента предвижда това. И сега инициативите, които споменам господин Ван Нистелрой, с цел да се е, гарантират инвестиции за авангардни, новаторски е, идеи. Надявам се, че комисията ще подкрепи това и ще има последващи действия. Надявам се, че след 2020 година ще има е, ще се, създадат структурни финансови възможности, за да се постигне това, което комисията предлага в своето комюнике. Междурегионални, трансгранични дейности, защото мисля, че това е проблема и предизвикателството пред Европа в бъдеще да бъде и конкурентоспособна и да работи в кластери в бъдеще. Благодаря ви, председателя, за вашето изказване. Сега от групата на зелените. Благодаря, господин директор, за представените е, мисли във връзка с идеите и тяхното изпълнение, прилагане на практика в рамките на този финан период. Стратегията, която представихте, тази интелигентна стратегия за финансиране, все още не е достатъчно позната и вероятно ще се нуждаем от допълнителна, е, по-точна информация за е, да научим повече за тази стратегия. Затова от тук е въпросът ми към вас. Е, кой ще иска тази, изиска тази информация? Общините или е, националния орган? Е, когато говорите за разпо, е, информация, която е на разположение, може би тя трябва да стигне до нас по някакъв начин. Бихте ли споделили с нас как ще стане това? Е, бихте ли е, в тази връзка, искам да спомена един от е, литовските райони, в които трябва да се, в които се е бил закрит един, е била закрита една ядрена електроцентрала, което предизвика голяма безработица в този регион е, сега информационните технологии са много добре развити в този район, но те не, а, е, се използват достатъчно. Имаме, разполагаме с експерти, както и преди, но а, е, трябва да се намери по-добро предназначение за техните способности и, и умения и знания. Така че заедно с предоставяне на съответните средства трябва да се решават и тези въпроси. При всяка финансова рамка ще се сблъскаме с тези проблеми, а именно, че е, програмите се е, прилагат е, твърде с голямо закъснение и в е, сегашната финансова рамка сме, е, имаме същите проблеми. Ние сме е, дали съответните заявки, но се бави изпълнението на програмите. Какво мисли комисията в тази връзка? Какво смята да предприеме? Защото от това страда и економиката ни, особено в по-бедните райони. От 3, е, които по 3-4 години не получават никакво финансиране. И е, предприятията е, стоят без работа в, по, по няколко години, 2-3 години, а в останалите 2-3 години от периода изведнъж всичко с, започва с бясна скорост. Mm мисля, че, е, както казах, е, това всичко е, подкопава и доверието в подронва и довер... уронва и доверието в Европейския съюз. Така че как би трябвало тези, финан... тези финансови рамки да се е... структурират по друг начин, с различни времеви е... модули? Да не забравяме и Брекф Сити, и как излизането на Обединеното кралство ще се отрази върху източниците на финансиране. Ние очакваме от комисията ясна позиция за това как в максимална сред могат да се избегнат тези разминавания и този разнобой. Госпожа Дамато. Благодаря ви, господин генерален директор, за това, че сте сред нас. Сега по програмата 14-20. Бихте ли е, каза няколко думи е, всъщност за е, финансирането на тази програма в Италия? Ние получихме, е, получавахме средства до юни 17-та е, и има няколко така смущаващи данни, е, вие ги маркирахте. 3,5 години, въпреки заделените 72 милиарда, 42 е, от комисията, комисията всъщност е изплатила само 3,9 милиарда. ангажираните след ангажирани за плащане също е, е обещаните плащане също са на много ниско равнище, много под нормалното. Сега имаме правилото N плюс 3, е, предвижда се още една година е, за администрацията за да се избегне е, съкръщаването на използване на е, средства. Но как е, ще избегнем именно това форсиране в последните месеци на, на финансовите период? защото е, понякога не получаваме достатъчно информация, за да обясним е, контекста. Генерална дирекция бюджет потвърди връзка с съкрещаването на използвани средства, че 1072 е, милиона евро от старите програми от 7 е, до 13, е, тази сума се отнася до Сицилия, 32 програми, свързани с природни забележителности и туризъм. как, какви корекции ще се направят в това отношение? как дирекцията се справя с, този, с това бавно темпо на, на изпълнение и освояване от страна на Италия? И как, какви полуки ще излечем от 7-13 в това отношение? Благодаря. С това приключваме е, с въпросите. Сега ще дадем възможност на господин Леметъл да, да отговори. Първо благодарим за информацията, която ни предостави е, генералния директор. Е, сега ще се върна на съобщението на комисията от е, юни миналата година за стратегията за специализация тази стратегия е необходима. Тя изисква от всеки регион да разработи своя специфична политика и да дефинира своите приоритети за инвестиране. Същото се отнася и до крайните, крайно отдалечените райони. Тук приоритетите се свежат до е, обновяеми енергийни източници, е, е, високо скорост на интернет и други. Тези В това съобщение комисията отбелязва тези, тези приоритети. Всъщност, за да се насърчи между регионалното сътрудничество в Европейския съюз, аз бих искал да е, се осъзнае и необходимостта от раз, развитие на такова сътрудничество в рамките на един по-широк е, е, район. и, например, е, е, територии, е, които граничат с Атлантически океан, Съедините щати и така нататък, и за отвъд морските територии, са също, трябва също да бъдат включени в това сътрудничество. То трябва да отиде по-далеч от географските, географските граници на Европейския съюз. Благодаря, Жозеф. Благодаря, господин Леметра, за това, че сте сред нас. Е, вашия много простичък и ясен език, е, е, когато говорите за сложни въпроси, винаги помага, особено при въпросите свързани с кохезия. Много въпроси бяха поставени, много се говори за интелигентна специализация. Аз обаче ще се опитам да погледна нещата от друг ъгъл дебатите за е, следващия е, програмен период не могат да бъдат избегнати. Много от местните органи, регионалните органи поставят въпроси, свързани с кохезионната политика, именно как ще излежда тя след 20-та година. Бих искал да, да маркирам някой от тях, е, да видим дали ще можете да отговорите. Първо, какво смятате за възможността съкретени средства от пет фонда да бъдат прехвърлени, да остават в същия фонд за същите цели, без да бъдат върнати на държавите членки. Втория въпрос. Как оценявате днес идеята да се използват е, един общ правилник е, и за всичките пет фонда с цел упростяване и по-лесно е, регулиране и управление в контекста на кохезията. Казвам го, аз имах честа да чуя вашето мнение и преди няколко месеца, но поради динамичната среда, в която живеем и работим, съм сигурен, че вероятно ще имате да кажете и нещо ново по въпроса. Благодаря. Вие поставихте следния въпрос. Е, е, аз имам няколко наблюдения също. Наистина, е, това сла, ниско ниво на, на освояване, на изплащане, всъщност създава се сериозни проблеми пред регионалната политика и доста несигурни, много въпросителни поставя над периода след 2020. Тук нещата опират и до условията, до контекста и до климата. А, второ, ние успя, не успяваме да а, извлечем полки от миналото. А, говорим за бюджета за 2018 а, и отново за годините, е, които идват, е, ще, е, плащанията ще се забавят, ще идват с закъснение и това, това ни изправя пред нова криза. Не можем да намерим една, едно трайно решение на кризата. В крайна сметка, с други думи, не можем да излечем полука от миналото. И третата ми бележка се отнася до 2018. Имате ли, е, притеснявате ли се е, е, от е, е имате ли е, коментар по е, е, отпускането на средства в следващия период. Благодаря, господин председател и уважаеми депутати за този изчерпателен списък въпроси. Много са уместни всички те. Е, някои от тях са е, част от е, по-трудните въпроси, пред които сме изправени. Господин Нистерой зададе труден въпрос, например, като сравни Хоризонт 2020 и кохезионната политика. Сега от мен няма да чуете е, преференция. Аз няма да е, отсъдя кое е по-добро, но е, да кажа какво според мен, какъв според мен е разумният начин да се действа от тук нататък. Е, е, днес имах обяд е, в съвета на високо равнище по темите на конкурентоспособността. Бях изненадан от е, това, което чух, тъй като тези хора са много по-близо до Хоризонт 2020, отколкото сме ние. И с изненада чух, че те хвалят това, което става на, в собствените им държави членки на място, отчитайки абсолютната необходимост да се действа при иновациите отдолу нагоре. Тук говоря за предприемачите, фирмите, които вземат економическите решения в частния сектор. Те трябва да бъдат свързани с, силно да са ангажирани с процеса, е, на интелигентните стратегии, защото те са тези, които в крайна сметка ще модернизират економиката. Ако това не стане, ще плащаме за всичко това ние. Е, имаме особена нужда от подход е, отдолу нагоре, особено при възприемането, въвеждането на технология е, говорите за авангардните инициативи. Когато, например, става дума за по-конкретни е, желания, е, тук можем да се гледаме в 3D технологията. Например, при изработване на един демонстрационен инсталация, демонстрационна инсталация, свързан с 3D. 3D е нещо, което има огромен потенциал във всички економически отрасли. И именно тези е, фактори, които пречат, е, е спъват технологическото развитие, но също времено пък имат, съдържат е, потенциал за обновление в много отрасли, именно тези, е, на тези фактори може да помогне интелигентна специализация, за да бъдат е, те интегрирани в производствените процеси. Ще ви дам пример с е, обувната индустрия. Обувната промишленост преди 10 години беше тръгнала, излежаше пред е, за, залез. Китайците се бяха намесили. Е, и какво е, става традиционно в тази индустрия, в една от най-големите фирми, производители на обувки в Европа и за Европа, десетилетия преди тази азиатска инвазия? или пък Норте в Португалия. И двата региона се справят много по-добре в производството на обувки по настоящем. И това е така, защото до някъде те се промениха, преместиха се по-нагоре по веригата на стоиността и прибягнаха до съвсем нови технологии, включително и обемното принтиране. Със сигурност, когато мислим за съвременната индустриална политика, не бива да отписваме традиционните отрасли, тъй като всеки се занимава с големите обеми данни или бионауките. Не. Ето тук е мястото на интелигентната специализация и подход отдолу нагоре. Нещо много важно за европейската економика, така че да се възползва най-добре от иновациите, да ги интегрира, да ги приема. Не го виждаме обаче при Хоризонт 2020. Казвам го откровено, без да искам да критикувам. Там просто не виждам такава основна функция. Иначе аз вярвам, че е много важно в Европа да има научни програми, които тръгват отгоре надолу. Но винаги подчертавам, че е важна допълняемостта. Имаме нужда и от, и от едното, и от другото в Европа. Не виждам защо подходите трябва да се противопоставят. Една жизнена економика има нужда и от двата вида подход. И отдолу нагоре, и отгоре надолу. За авангарда. Ще ви отговоря следното. Нямах представа, че вие подготвяте някакви дейности, Не се чува коментар от залата, не е в микрофон. Second to excellent. Yes, indeed. No, but I'm very glad that you mentioned it because I will look into. Um, uh, Радвам се, че го споменавате. Ще се занимая с това. За съжаление, не чухме коментар извън микрофон. Ще ви дам два примера. Първо, както вече казах, в бъдеще трябва да попълним липсващите инструменти. Според мен има два начина това да се направи. Мисля, че вие споменахте всъщност и двата начина. На първо място да се мисли например за ИТС подхода Интеррегионалната Европа. Отправят се покани и при определени предварителни условия няколко региона или еди колко си региона се обединяват и се предоставя финансиране. Това е простичка и много привлекателна схема. Вторият подход – би бил да се подходи децентрализирано, като всичко се остави в ръцете на различните участници, но се предоставят някои от средствата по регионалните програми, които могат да се използват и извън тези програми обмисляме двете опции. Втората ми забележка обаче е свързана с настоящето. Тук и сега. Ние току-що започнахме триалога по предложенията от тъй наречения Умнибус. Комисията не е предложил да се промени член 70, който споменахте. Но разбира се, между съвета и парламента все още няма съгласие по Омнибус. Предполагам, че и за това трябва да помислим. Трябва да видим дали това е подходящия момент да поразхлаби малко ограниченията, които са наложени в момента за използване на част от вашата оперативна програма за покриване на разходи извън вашата географска зона. Само го споменавам. Но според мен трябва да се помисли. Не мисля, че днешният проблем са тези 15%, тъй като има региони, които използват 0%. Проблемът днес е в това, че регионите трябва да получат гаранции за доброто изразходване на средствата, които предоставят на някой друг и това е до някъде плашещо за тях. От друга страна, ние трябва да отчетем и политическия момент. Тогава, когато трябва да защитаваш дадено решение, а именно, че част от средствата ще отидат някъде другаде. но ние, разбира се, не бива да даваме претексти на регионите да не се възползват. Uh, um, uh, Вие споменахте и градското измерение в бъдеще. Много е важно за нас наистина ние продължаваме да инвестираме в Европейския градски дневен ред. За нас е важно да помислим много сериозно на къде да се насочим. Имаме подхода по член 7 с заделянето на средства – но ще трябва да видим какъв да бъде нашия подход. Със сигурност бихме искали градовете да получат повече правомощия през следващия програмен период. Господин Ропе, Е, вие зададохте въпроса, доколко хората знаят за интелигентната специализация. Бих отговорил, надявам се, че знаят, но със сигурност всичко зависи от нивото на развитие на стратегията. Вземете Литва. Там има само една национална стратегия, ако не бъркам – Следователно е имало национална процедура, разговори с предприемачите, разговори с обществения сектор и администрацията, и университетите, и научните центрове. Работено е и с гражданското общество – Ако това се случва само на национално ниво, не всеки знае за него. Но когато се случва на регионално ниво, и тук процедурата е много важна, трябва да се отиде по-далеч от взаимния интерес, колкото и да е важен. Трябва един прозрачен процес. И в този случай всички, които трябва да знаят, вече знаят заради самия процес на подготовка на приемане на стратегията за интелигентна специализация. Както казах, а това е и отговорността на управителните органи, трябва да се инвестира в иновациите, където е разработена стратегия – и когато се отправят покани за заявяване на интерес, трябва ясно да се опоменава стратегията. Това е един пряк естествен начин да се спомене стратегията и по този начин да бъде рекламирана. Вие дадохте примера с закриването на атомна централа. Примерът е много актуален, наистина, и е свързан и с това, което казах. Ако искаме да използваме интелигентните специализации, то те могат да бъдат и началото на економическото преобразяване. Аз споменах въгледобивните райони. Знаете, че заместник председателя Шефчович намира темата за много важна но същото се отнася и до примерите, които вие споменахте. Разбира се, в случая на Литва, може би ще трябва една по-местно ориентирана стратегия – Много въпроси имаше. Мисля, че втория на господин Рой беше свързан с бързото прилагане, какво да правим, какво да правим в бъдеще. Научили ли сме своите уроци и така нататък. Според мен най-притеснителното измерение на днешната ситуация е факта, че И тук засягам нещо, което може би господин Юнкер ще каже в речта за състоянието на Съюза. ние се доближаваме до решителен дебат. Първо ще има вътрешен дебат, разбира се, но това е решителният дебат за структурата на бъдещата МФР и различните разпределения. В един такъв период не бива да създаваме впечатлението, че ние работим бавно, че ни дава твърде много пари. Но вие сте прав, разбира се, че ще има и вълна от искания за плащания. Не знам кога, може би 20-21, 2-3 година. Когато Европейския съюз ще има 27, а не 8 членки. Така че сигурно и в бъдеще ще имаме проблеми. Попитахте, означава ли това, че не си научихме уроците? Нека ви напомня, не комисията настояваше за N плюс 3. Знаем, защо се стигна до правилото N плюс 3, точно защото искахме не ние, съвета искаше плащанията да се забавят през този период. Сегашната рамка всъщност не налага никаква дисциплина. При правилото N плюс 3 може да разгледате всички елементи, адвансовите плащания и така нататък, всъщност N плюс 3 е на практика N плюс 4 или 5 и сега виждаме резултатите. Запознати сме, знаем как работи обществения сектор. Е, той всъщност има скоростта на най-бавното си звено. И това за мен е ясен урок е, за бъдеще. Надявам се никой да не го забрави при следващата МФР. Комисията ясно заяви, че за в бъдеще ще искаме по-голяма дисциплина. И не само това. Ние трябва да искаме плавен преход между различните периоди – а не да има спиране и започване. Не. Трябва да става дума за един непрекъснат процес. Има определени проекти, които се финансират по предходния период, но след това веднага започват други проекти по новия период. За да се изпълни това, не е необходимо да правим революционна промяна на системата. Да, трябва да има упростяване, но тук не се изисква да открием топлата вода. Трябва просто много внимателно да помислим как можем да се възползваме от набирането на скорост – И това ще бъде много добре и за економиката. Защото економиката без инвестиции не може. но ние със сигурност искаме да има подобрения. Брекзит. Вие сигурно имахте предвид статистическия ефект от Брекзит. Средното БВП на Европейския съюз на глава от население ще намалее с около 1%. Това не е на практика съществено. ние ще го заявим и в доклада за кохезията. Мисля, че вие ще има какво да четете, тъй като доклада ще е около 300 страници. Господин Мато не мога да ви дам никаква ясна информация по процеса на приключване. Ние го започнахме, държавите членки трябва да изпратят докладите до месец март. Трябваше да изпратят до месец март. Извинете, разполагахме с около 5 месеца за работа. Изпратихме писма за приключване. Не много, може би, Изпратихме ги на някои, за останалите поискахме просто повече информация. но принципно нямаше голяма бройка. Предполагам, че повечето ще приключат 2018 година, доста от тях и 2019. Вие искахте информация по ретроспективните проекти, ще ви я предоставим. Наистина имаше много такива проекти и в Италия. Иначе най-общо казано, вашите изказвания показват, че има слабости в административния капацитет. Това е едно напомняне. Би трябвало да полагаме по-активни усилия. Трябва Техническа помощ също така имаме тематична цел 11. Ясно е, че работата няма да приключи до края на периода. Господин Москур, Вие говорихте за географските зони. Всичко това ще бъде отразено в бъдещото съобщение за подновената стратегия. И съвсем конкретно мога да ви кажа, че ние в момента отново преоценяваме текущата ситуация, за да видим дали могат да се съчетаят различните фондове – Разбираме конкретните трудности. Вие сигурно сте запознат с ситуацията по съвсем конкретен проект по пречистването на води. Това е в Сан Мартан Сент Мартин би трябвало Сент Мартин да предостави своята част от финансирането чрез един фонд, а сам Марта чрез друг. Ето, за това става дума и той е първия проект от този тип. Като в този случай възниква реална трудност – но в наши дни ние имаме регулаторна трудност от този тип. Тя си остава и за това ние трябва да потърсим някаква по-лесна система, която да се прилага и към европейските, и към трети територии, както и съседи. Това е съобщението, за което говоря, трябва да излезе края на месец октомври. Господин Новаков, рециклиране на средствата. Ние имаме такова предложение в рамките на Омнибус. Съветът няма особено желание да върви в тази посока. Процеса на тристранни консултации цели да внесе промяна. Това беше първоначалното ни предложение. Идеята, знаете, че е, искахме да имаме обща резерв, който да може да се използва навсякъде в европейския бюджет. Комисията продължава да смята, че това ще бъде съществено подобрение при управлението на бюджета. единен правилник. Отново искам да се позова на документа за размисъл. Споменахме го в положителен смисъл. но все пак става дума за един документ за размисъл, изготвен от Европейската комисия. А не е ясна позиция на Европейската комисия, въпреки че вървим в тази посока в максимална степен, тъй като е изключително важно за опростяването. Това, разбира се, отива по-далече от фондовете ЕСИ. Същите правила и процедури за държавните помощи, също и, и ако има някакви разлики в обществените поръчки. Искам също да се върна до, на въпроса за освояването. Що се отнася до това, надяваме се, че държавите членки ще се мобилизират, ако има е предвид на механизма на N плюс 3, N плюс 4, плюс 5, ако се премини към тях. Има доста а, сериозни рискове а, за тези средства, които няма да бъдат освоени. Благодаря ви за тази много конкретна дискусия. Тя беше и много динамична. Обеден съм, че това позволи на всички колеги да поставят въпросите, които ни вълнуват. Аз добре разбрах казаното от вас в встъпителното ви изказване относно проекта за делегиран акт, относно въвеждането на новаторски мерки в градовете. Европейският е, парламент е, може в рамките на два месеца да внесе възражение. Повечето колеги са получили документа на службите на комисията. Очакваме допълнително разяснение от генералния директор. Предлагам на базата на елементите които ни бяха представени днес след обед, да не повдигаме възражение. Имате ли някакво възражение, да ни повдигаме възражение или не? Благодаря ви много, господин генерален директор. Надявам се, че в скоро време ще се срещнем отново за по-задълбочено обсъждане. Сега продължаваме по дневния ред. Ще им дадем няколко минутки, за да могат хората да вземат местата си или тези, които да искат да не следват тази дискусия, да си тръгнат. Благодаря на господин Хетман за търпението. Той ще ни представи изключително интересен и важен доклад, отнасящ се до Европейския корпус за солидарност. Веднага ви давам думата. Благодаря, господин председател. Нямаше нужда да проявявам търпение, тъй като предходната точка беше изключително интересна. За втори път обсъждаме Европейския корпус за солидарност. Миналия път разговаряхме за документа, представен от Европейската комисия. И тогава имахме възможност да научим повече за намеренията на Европейската комисия, така че знаем за какво става, става дума. Ето защо сега искам да наблегна на документа, който включва измененията. Няма да се спирам на всяко отделно изменение. Ще представя общата картина. Бих искал този документ е, да отразява важното регионално и местно измерение. Младите е, хора, които да имат е, да участват в програми за чиракуване и стажове, да могат да участват в економическия живот на местно равнище. Цялата идея за създаване на Европейския корпус за солидарност и неговите финансирани трябва да е в съответствие с националните програми. Затова предлагам да се добави нуждата от съгласуваност с местните регионални програми. тъй като искаме тези инициативи да са в услуга на местните общности. Вече беше подчертано от Европейската комисия при предишното обсъждане нещо, което е много важно за мен. Съответствието 80 на 20%, 80% инициативи, 20% нови работни места – мисля, че това съотношение би трябвало леко да се промени, като се отдаде по-голяма тежест на създаването на работни места за младите хора. Това е изключително важна добавена стоеност. В момента безработицата сред младежите в Европейския съюз е много високи нива. Особено а, силно се подчертава този този факт в документа. Безработицата след младите хора на възраст между 18 и 30 годишна възраст. Ние искаме чрез тази инициатива да се допринесе за намаляване на безработицата сред тази категория лица. Освен това, се обръща внимание на хората с увреждания. Социалната закрила също е застъпена в а, моето изменение номер 5. Аз говоря за хора с а, увреждания. Така че нещата да са ясни за онези, които ще четат документа. В а, седмо изменение предлагам проектите за солидарност. Преди имаше предложение за пет партньора да бъдат включени. Не считам, че трябва да се ограничаваме само до пет. Трябва да видим дали ще са необходими 3, 5 или 7 партньори. Не виждам защо трябва да налагаме някакво ограничение на партньорите на този етап. Искам да спомена и нещо, което липсва в документа и бих искал да го подчертая. Ще говоря за него малко по-късно. Това е нещо, което проистича от последните събития през последния месец и половина. Имам предвид земетресението на остров Кос в Гърция. Това беше трагично събитие. Имаше също и много силни бури в Северна Полша с трагични последици. Този инструмент се прилага от месец юни и аз исках той да бъде приложен на практика. Исках да обърна внимание на местните власти, че има възможност да се използва доброволческия корпус когато става дума за справяне с природни бедствия. Но се оказа, че съгласно съществуващата система, първите доброволци могат да достигнат на място едва през месец февруари следващата година. Трябва да се отбележи този факт. Това, разбира се, няма да се отнася до домовете на възрастните, домовете за възрастни и други институции. Но когато има природни бедствия и когато се залага сигурността, безопасността на стъжантите доброволците, ние считаме, че Помощта трябва да е незабавна, тя трябва да идва тогава, когато е най-необходима. Доброволци трябва да могат да се използват при спешни, непредвидени ситуации. Очаквам да проведем задълбочен дебат и се надявам, че ще представите ваши изменения. Но преди това искам да поздравя Европейската комисия за високото качество на внесения документ. Много трудно е да се намерят слаби места в това предложение. Но въпреки това ще направим някои предложения за изменение по същество. Благодаря ви за тази презентация. Европейския съюз по този начин може да стане по-привлекателен, като поема подобни ангажименти. Комисията отговаря по тези въпроси и искам да ви благодаря, че поставихте акцент върху местните общности и регионалното измерение. И ние очакваме, чрез вашите предложения, да дадем а, а, своя реален принос към документа, който ще бъде изготвен от водещата комисия по културата. Сега искам да дам думата на представителя на социалистите и демократите, докладчик в Сянка. Госпожа Джентиле, благодаря ви много. Това тема, според мен, е от изключителна важност. И една от причините за това е, че ще консолидира идеята за солидарност в Европа, ще подчертая важността на интеграцията и по-доброто разбиране на различията. Ние живеем във времена, когато има доста националистически прояви, и много млади хора започват да гледат на Европа не като на възможност, а като на някакъв исторически инцидент. Този инструмент е полезен за всички нас, тъй като може да преобърне тази тенденция. Бих искала да подчертая няколко неща и да споделя някои безпокойства. Мисля, че инструментът като цяло е полезен и че ще бъде ефикасен при прилагането му в бъдеще, но според мен е необходимо да се види по-точно какво се има предвид под доброволческа дейност. и как тя се вписва в политиката по заетостта. Тъй като могат да възникнат противоречия и недоразумения, съществува риск да се наруши баланса в системата. Ако хората предпочитат, както сигурно някои ще го направят, да предлагат своите услуги безплатно. Но може да има изкушение да се поставят някои въпроси. Ако говорим за работни места, тогава се появява известен сблъсък между въпросите на заетостта и доброволческата дейност от друга. Защото някои хора могат да гледат на това като възможност да си намерят работа. Трябва да сме предпазливи, да сме пределно ясни. Трябва ясно да посочим кой в държавите членки ще отговаря по тези въпроси, по какъв начин ще се организира. Въпросът е сложен. Аз и много от колегите са на мнение, че местните регионални власти трябва също да имат отговорности в тази сфера. Местните власти трябва да са наясно за какво става дума. Каквато е област да изберат младите хора, от защита на околната среда до полагане на грижи за определени лица. Трябва да се даде възможност местните органи много предпазливо, много внимателно да планират всичко това, да имат предвид необходимите ресурси. Повечето от ресурсите трябва да бъдат взети от съществуващите програми в Европейския съюз, различни инициативи на равнище Европейския съюз. И можем да сме сигурни, че това ще доведе до спорове, особено когато става дума за отнемане на средства от бюджета на някои програми. Затова някои от нещата трябва да се доизяснят, трябва да имаме точните процедури, трябва да имаме добра организация, но със сигурност ние подкрепяме идеята. Ние казваме да на цялата идея, но нека да не забравяме, че има някои трудности, които все още не са изчистени. Благодаря ви за екара. Давам думата. на докладчика в сянка. Благодаря за представения доклад, за интересните предложения за изменения, които в голяма степен подкрепям. Създаването на Европейски корпус за солидарност е възможност за участие на младите хора. Необходимо е да има повече доброволчески дейности, проява на повече солидарност, тъй като това липсва. не достига подобна ангажираност на Европейския съюз по такива инициативи. Това може да помогне също за ангажирането на млади хора, които се намират в неравностойно положение, включително лица с увреждания. Този въпрос изглежда е пренебрегнат, когато е разработван документа. и е важно да се подчертае необходимостта да се отчита участието и на млади хора с увреждания, участието на млади доброволци в преодоляването на последиците от природни бедствия може да създаде чувство за отговорност на младите хора. Природните бедствия в Карибския басейн, които наблюдаваме сега, те са една възможност за участие на младите хора. Инициативата за Европейски корпус за солидарност трябва да бъде допълнена – и усъвършенствана. И аз бих искал да дам своя принос, както и приноса на моята политическа група. Докладчикът вече очерта посоката, в която ще работим. На първо място трябва ясно да дефинираме какви са отговорностите на централните власти. Трябва да се усъвършенства и стратегията по програмите, отговорността на европейски доброволчески групи. Не искам да кажа, че не се, догова... не се доверявам на доброволческото движение или пък на Еразъм Плюс. Но считам, че трябва да имаме ясна рамка. Този корпус създава възможност за ангажирането на млади хора – Трябва обаче да помислим и за оказване на финансова подкрепа на държавите членки, тъй като държавите членки най-добре знаят какви са потребностите им, какви са проблемите с безработицата сред младите лица и тяхното социално изключване. не бива да забравяме каква е ролята на държавите членки. Благодаря ви много. Такова за Алде има думата. Благодаря ви. Аз съм заместник. Благодаря ви, че ми давате думата. Аз съм докладчик в Сянка за групата Алде. Искам да благодаря, че ми давате възможност да говоря народния ми език. Относно текста, изготвен от Хетмен, той е според мен е от е, много добро качество. Създаването на Европейски доброволчески корпус, е, това е изключително важно. Е, така зрелите млади хора ще могат да се ангажират с обществено полезен труд, ще развият гражданското си чувство. Това е възможно също за обединяване на младите хора. Създава възможност да се канализира чувството им за отговорност чрез този корпус за солидарност. Така младите хора могат на практика да се запознаят с възможностите да полагат грижи за останалите. Това не е само въпрос на добро законотворчество, но отговорните а, органи също трябва да поемат своята отговорност. Всяко отделно лице трябва да поеме такава отговорност. Важно е да се даде възможност младите хора да дадат своя конкретен принос за общественото развитие. Това, което ме интересува особено и което, ми, което харесвам, е свързан с оперативните аспекти. В програмата се предлага на младите хора възможност за участие, да разгърнат своите способности на практика има реално взаимодействие между младите хора. Това е нещо изключително важно. Ние виждаме как социалните медии, как е, електронните е, медии изолират някои лица. Основните елементи на този регламент са изключително опростени. Младите хора е, поемат отговорност, предприемат действия, което им позволява да участват. Корпуса за солидарност може да е особено важен на местно и регионално равнище по места. Това измерение трябва да бъде подсилено в доклада. Искам да благодаря на докладчика, на господин Хетман, с който работихме много добре. И считам, че благодарение на този доклад Корпуса за солидарност ще може да бъде стартиран и ще може да допринесе за развитието на обществото ни. Благодаря на колегата Хетман, тъй като става дума за нещо много положително. Това е нещо важно за Европейския съюз, нещо, което дава добавена стойност, е изключително полезно за гражданите, от самите граждани. И се надявам, че по този начин ще реализираме проекта за развитие на Европа. Благодаря. От ГУЕ докладчика в сянка отсъства за зелените.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 Ренген за това, че не можеше да присъства. Трябва да представя мнението на, сано, на, на групата а, от а, негово име. Ние приветстваме тази инициатива. А, наистина много важна ще, ще е техния опит, опита събран в тази дейност за доброволни акции. Наистина приветстваме създаването на такъв корпус и по-специално тази елемента заетост, защото комисията по този начин ще насърчи е, младежката заетост. Знаем колко сериозен проблем е младежката безработица също време, но обаче не смятаме, че този корпус Е, ще, пред, ще е, е подходящо средство за съкрещаване младежката безработица. Този корпус може да се използва единствено като е, източник на ефтина работна ръка. Еразъм плюс е, или е, Европейската доброволческа служба могат да свършат същата работа. Не бихме искали е, тези структури да се е, конкурират. Напротив, трябва да, да помислим за синергията между тях т.е. Е, партньори, партньорски организации, които е, могат да допринасят към този корпус, е, ще изиграят важна роля. И това трябва да се гарантира още от самото начало. Тези програми могат да бъдат много полезни за различните, за хората на място трябва наистина да се използва в максимална степен този потенциал. Но трябва да помислим и за е, изпълняване на социалните е, задачи на, на място. Например, хората с увреждания би трябвало да имат е, преимуществено място в тази програма а, а пък участниците в програма не трябва да бъдат привилегировани от нея. Благодаря много. Сега госпожа Дамато. Благодаря, господин председател. Темата, е, по която е това становище, е много важна. Особено в последните години, когато са свидетели на толкова много природни бедствия. Общо взето символична е стоеността на този, е, тази, е, този корпус, е, както в своето слово за състоянието на Съюза каза господин Юнкер миналата година, наистина целта е да се насърчат младите хора да проявят солидарност в справянето с затруднения и да техните усилия да се слеят с тези на местните органи при бедствия, при природни бедствия. Естествено, че подкрепяме тези, е, духа на тази инициатива. Но какво ни смущава? Преди всичко бюджета. Не 340 е милиона е, да бъдат мобилизирани за, 100, за 100 хиляди млади хора не е кой знае какво. Е проблемът е обаче, че е, трябва да се изтеглят е, средства от други пера. от Еразъм три или другаде. така че не може ли да се помисли как да се увеличат тези 86 милиона, от едно А, например, вместо да се е, дърпат пари непрекъснато от е, едни и същи програми. Е, това изисква една по-добра оценка и подбор и да се създаде усещане за собственост върху тези инициативи, като разбира се се избягва твърдо, твърде голямо бюрократизация. Е, и моля да се прави разлика между доброволчески дейности и обучение, за да може наистина да се запази тази разлика между доброволна работа и е, платена работа трябва да е, се осъществява е, и наблюдение над, над трудовата натовареност, околната среда и други. Благодаря. Преди да дам а, а, думата на докладчика, имаме удоволствието да приветствам без добре, дошли, добре дошъл господин Нобер Франс от Генерална дирекция образование. Благодаря ви за присъствието. Имате думата. Good afternoon to everyone. Uh... Добър ден на всички. За мен е удоволствие да бъда сред вас отново и да обменим, за да обменим мисли по едно толкова положително предложение. Защото с това предложение смятаме, че ще се даде тласък за ангажираността на младите хора в Европа, ще се зададат нови възможности за тях. И е, да кажа нещо, което въжи за всички млади – в предложението се обръща особено внимание на е, негови интегриращ, включващ характер, е, широк е, характер. Тук не става дума за хората, само за хората с увреждания, но и за един много по-широк профил. Затова ви благодаря за вашите коментари и бележки. Взимаме ги за сведения. И нещо друго – значението на регионалните и местни фактори. Не само при изпълнение на, и, създаването на този корпус, но и при разпространение на духа и информация за възможностите, които този корпус за солидарност предлага на младите хора в Европа. Все няколко конкретни неща съотношението 80 към 20% между е, доброволческата, е, доброволческата и е, платената част от този корпус. Защо се предлага такова съотношение? Това е, се прави в основа на, на, на личния бюджет, за да не се теглят пари от други програми, като Еразъм Плюс. Знаете, че Еразъм Плюс в момента под подкрепя доброволчески дейности и за да не се дублират е, дейностите, парите заедно с е, дейностите от Разъм Плюс се прехвърлят към Европейския корпус за солидарност. И понеже говорим за обхватността, интегриращия характер, е, тук става дума за допълнителни формати извън редни. Ето защо това съотношение 80 е, на 20 е, е, отразява едно отразява нашето намерение да не, да не съкрещаваме броя на предложените дейности по тази инициатива. Колкото до проектите, това е един от хубавите примери, когато слезем на низово равнище. Е, една... Е, тук става дума за група млади хора, които не е нужно дори да е, се организират официално. Ние отпускаме еднократна помощ от около 5000 евро и на, на, на, най, на местно равнище. И мисля, че това е начин да се обедини, да се създаде чувство за така е единение в Европейския съюз, а, да не се добавя, поставяме го на местно равнище, за да не се надстройва някакво транснационално ниво. И сега няколко технически е, понятия, свързани с бюджета е, забелязах, че във вашите предложения за изявления вие искате да се специфицират източниците на е, сумите. Значи източниците, които са от, е, са от Еразъм е, плюс е, Изи и глобалния марш, разпределение глобален марш. Сега каква е разликата? в момента, в който регламента влиза в сила, тези суми вече не са обвързани с приходоисточниците за програмата, когато говорим за Еразъм, Плюс или Изи или Глобалния марш. И за разлика от средствата по е, които са изброени, е, програмата Life, например, е, това е разликата. Така е, защото втората, е, втората група суми остават в е, първоначалните рубрики и е, стават заради, остават там заради обективното приложение на тези програми. Разбирам политическата необходимост да се спомене откъде идват тези средства, но ще видим до каква степен е възможно технически това да стане в регламента. Отбелязвам си факта, че се предлага да се е, събират е, редовни е, отчети и доклади на участниците. Това е практика в е, Еразъм Плюс и за мен изрично споменаване на това в регламента, именно събирането на такива доклади от всички участници – създава една досна е, така ограничаваща ситуация, тъй като някои частници, например, могат да прекратят е, службата си поради е, причини здравни, здравословни или други. Три неща още искам да кажа. Едното е незабавния от отклик, отговор при, е, например, природни бедствия, както в Гърция или Полша. Е, сигурен съм, че можем из цяла Европа да цитираме такива е, бедствия и случаи. Какво е важно тук? Доброволците, тъй като те трябва да идват от различни е, места, трябва да, не, не трябва да им се е, да играят ролята, да, да, да, да предоставят незабавен е, е, отговор. Това трябва да се прави от е, професионални е, сили значи могат да работят в частта по превенция или е, след като е отшумяла е, така е, върха на кризата, е преминал. Става дума за 4 месеца от подбора. И друг важен елемент е заместването на работни места и ефтина работна ръка. Това бихме искали да гарантираме следното. Доброволците да е- запълват реални работни места. Мотивацията тук е различна. Качеството на труда в миналото имахме много стрикни процедури, за да проверяваме какви дейности изпълняват или ще изпълняват доброволците, за да има смисъл дали тези дейности водят до печалба или те просто запълват е, редовен е, на щатна бройка в, е, дали в социалната сфера или другаде. Това беше от мен. Благодаря ви за коментарите. Хайде да свършваме. Благодаря ви. Колегите искат няколко допълнителни коментара да направят. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за коментарите. Първата ми реакция, мисля, че всички ние сме съгласни, идеята е добра. Тя сама по себе си вече е постижение. Нямам никакво съмнение, че ние ще стигнем до консенсус. Всъщност в цялото предложение едва ли има нещо спорно – но разбира се, ние ще обсъдим подробностите. Аз съм готов да анализирам всеки елемент. Не забравяйте обаче, че ако има повече подробности, това ще удържи документа. Нещо, което ние не искаме. Така че да, може би ще трябва да поговорим за прецизиране на някои неща, например определението на доброволчеството, макар че според мен то е добро, така или иначе можем да го обсъдим. Споменахте и финансирането. Госпожа Дамато го спомена – Ние със сигурност не искаме доброволчеството да се превърне в ефтина работна ръка. Но комисията даде много убедително обяснение. Разбирам финансовия аспект. Разбирам, че трябва да се прави разлика – между доброволчеството от една страна и разкриването на нови работни места. Съотношението 80 към 20, аз го исках 70 към 30. Тук става дума за нещо символично. Разликата би трябвало да е по-малка. Аз предложих с 10% повече при отчитането на работните места. Така че европейските граждани да не мислят, че това е един инструмент за ефтина работна ръка в Европейския съюз. Ние не желаем това. трябва да заявим, че парламентът се отнася много сериозно към инициативата и че абсолютно всеки инструмент, който предлагаме, ще има за цел заетостта, особено сред младите. Това е символичен жест. Той ще помогне на Европейския корпус за солидарността, за да няма такива подозрения, че това е ефтина работна ръка. Съгласен съм с Европейската комисия. След едно природно бедствие трябва да се използват специализираните спасителни служби – Обикновено това е така, това са службите на национално ниво. Но не бива да забравяме, че в Гърция или на Карибите, или ако се случи природно бедствие в Полша, ето имахме земетресенията в Италия, не бива да забравяме, че спасителните екипи не поправят къщите. Това не го правят и държавните органи, а местните органи, хората на място. Те са тези, които ще трябва да ремонтират. И точно тук виждам ролята на младите доброволци. моите примери с Гърция и Полша. бяха добър пример за това, как трябва да се използва Европейския корпус на солидарността. To chciałbym e, przypomnieć, że w niektórych regionach Unii Europejskiej zima zaczyna się w listopadzie. Представете си, например, че през февруари до година ни трябва доброволци, но някъде в Европа есен, зимата започва още през ноември. Има жертви, тези хора ще трябва някъде да живеят и ето Европейския корпус може да бъде използван за това. Така европейците ще видят, че европейските младежи помагат. Няма никакво съмнение, че след едно природно бедствие се намесват спасителните екипи, но след това трябва да се помисли – как да направим така, че младите доброволци да се намесят възможно най-скоро? Така че ще продължа да работя. Благодаря ви за коментарите. Много се радвам, че успяхме да обсъдим темата. Това е изключително важен инструмент, който трябва да подсили ценностите ни aura noté la passion, euh, chacun aura noté la passion de votre implication sur... Благодаря. Всички видяха колко страстно защитавате тази идея. Този доклад наистина ще бъде сигурно предмет на консенсус между политическите групи. Календарът все още не е уточнен. защото имаме и комисията по култура, социалната комисия иска споделени правомощия. Все още няма решение по този въпрос. Но за нашата комисия бих казал в срок за изменение 14 септември 17 часа. Благодаря ви. Passons au point suivant de l'ordre du jour. Сега следващата точка трябва да одобрим решенията на координаторите. Вие получихте в обобщен вид тези решения. Мисля, че можем да ги одобрим. Мисля, че дебата във връзка с съобщението на комисията за циклона Ирма ще бъде в сряда след обед по време на пленарното заседание. Има ли въпроси? Нямаше въпроси. За мен беше удоволствие да председателствам. Благодаря на всички преводачи, на всички служители, на абсолютно всеки участвал и допринесъл за качеството на нашата дискусия. Следващото ни заседание е предвидено за 9 октомври 15 до 18.30 и 10 октомври от 9 до 12.30. Благодаря и довиждане.